и парламента реагира на инициативата на гражданите да бъде забранен глифосат и да бъдат опазени хората от токсични пестициди. Ние призоваваме за по-прозрачна, независима система. Успяхме да засилим публичния достъп до информация, свързана с безопасността на храните. Това ще увеличи контрола върху процеса на пускане на пазара и разрешаване на различни вещества, е, като например е, добавки, хранителни добавки, отцветители, овкусители е, и други материали, съставки в хранителните продукти. ЕФСА отваря вратите си за гражданите и за контрол върху данните, които производителите предоставят. Всякаква информация, свързана с оценка на безопасността, ще бъде много близка до гражданите. Целта е да се спрат а, негативни практики, като при укриване на неблагоприятни данни или купуване на благоприятни резултати. Не искаме повече е, случаи с глифозат, глифозат в Европейския съюз да няма решения, които се вземат на тъмно. Е, сега там, където двигателя са парите, единственото е, важно за гражданите е да имат една здрава система на регистриране и пускане на пазара на продукти, която гарантира безопасност. Радвам се, че този наш акт ще даде тласък на то, именно на това. Аня Хазакамп от името на Обединената левица. Благодаря. В продължение на десетилетия компании като Bayer, Monsanto и така нататък са определили колко от техните отрови могат да навлязат в нашите полета и в нашите храни. Какви са последиците? Замърсяване, лошо здраве и много други. Защо тези компании успяват да излязат сухи от всичко това? Защото има конфликт на интереси, защото има взимане на решения при закрити врата. Чрез публикуването на проучванията, свързани с индустрията, правим крачка напред, но тя не е достатъчна. Много от отровите, които попадат в хранителната верига, попадат там, защото няма достатъчно добри проверки. Искам да попитам комисията, оратора е прекъснат, кога ще направите необходимото. Мартин Хойзленг. Скъпи колеги, това е добър, един хубав ден за Европа. Ни начин да спечелим доверието на хората, което загубихме чрез процедурата около глифозат 1,3 милиона граждани са подписали е, гражданска инициатива срещу глифозат. Е, това показва, че е, това е възможно и сега е, и че това води до повече прозрачност в процедурата за пускане на различни химически продукти в Европа. Знаем, че темата с глифозат не е приключила. Глифозат продължава да е на дневен ред, продължава да е обект на критики и и виждаме, че в САЩ така има вече съмнения и се взема, почва, започва да се глема, взема на сериозно този проблем. Сега вече всички проучвания ще са, трябва да са публични, трябва да бъдат, резултати да бъдат публикувани. Това е една сериозна стъпка напред. И в, по посока защита на гражданите, е, а не на производителите, концерните. Така че ние в това отношение сме допринесли е, и сме съгласни с предложеното мисли. Сега давам думата на Пети Кайнен от е, НП. Благодаря. Не трябва да забравяме търговската тайна, да, но а, търговската тайна а, не бива да да накърнява а, да бъде в на здравето на хората. Затова постигнатия баланс е, е добро постижение. Има и напредък в областта на ендокринните дистърбари. Все повече и повече са необходими научни изследвания, за да знаем какви, кои са чистите и здравословни храни, които трябва да поглъщат нашите граждани. В случая с глифосата парламента, комисията и съвета трябваше да седнат и да се опитат да намерят някакъв консенсус, тъй като последното научно становище беше много тревожно. Слава Богу, уредихме този този проблем, но необходимо е да, да продължаваме с оценките на риска. Господин Бижу. Благодаря. Искам да благодаря на колегите, на Пилара Юзо, на комисията за предложението. Колеги, много е важно Европейския съюз да получи отново доверието на гражданите и да се стреми към максимална прозрачност, също се отнася до проучванията в областта на безопасността на храните. Особено след като станаха известни проблемни случаи, свързани с ГМО или с някои други активни вещества, като неоникотиноидите. И печално известния глифозат. По време на последния тристранен диалог парламента успя да стигне до временно споразумение с съвета. Сега имаме процес на оценка, който ще е независим, прозрачен, приобщаващ и ще се основава на диалог с гражданското общество. Целта в крайна сметка ще бъде да се гарантира, че на първо място е публичния интерес. Въпреки това, за да се гарантира пълния успех на тази законодателна рамка, е много важно и тук правя призив към държавите членки. Та е много важно държавите членки да изпращат експерти в съответната експерта група, защото по-настоящем 6 държави членки е, предоставят две трети от експертите, които са членове в съответната група. Благодаря стигаме до спонтанните изказвания. Първи Михайла Шойдрова за една минута. Е, колегове. Е, Госпожо председател, скъпи колеги, Преди малко обсъждахме двойното качество на е, хранителните продукти. Тук говориме пак за качество, качество пак свързано с хранителни продукти. Мисля, че това е също толкова важно. Става дума на разрешенията, които трябва да почиват на научни изследвания. Този нов регламент е компромис. Компромис обаче, който ще спомогне за повече е, прозрачност при оценката на риска от страна на ЕФСА. Същевременно регламента не трябва да накърнява конкурентоспособността. Е, Необходимо Необходимо е да, да имаме много информация, за да се бориме срещу конспиративните теории, но същевременно да осигуриме здравословно а, хранене. Като същевременно обаче успяваме да опазиме търговската тайна. Мисля, че ЕФСА с този регламент ще може да го направи. Господин Мария. Αξιολόγηση κινδύνου στην αλυσίδα των τροφίμων είναι κάτι σημαντικό Оценката на риска в хранителната верига е много важна, защото има сериозни рискове и трябва да бъдем, да действаме много твърдо и решително. Потребителя има право да знае какво съдържа храната, която потребява. Също така, има храни, които не отговарят на, на условията. Например, в Турция те произвеждат домати, отглеждат домати и други селскостопански продукти, като използват торове, които не се разрешават в Европейския съюз и е, незаконно, незаконно е, произведени продукти някъде другаде се представят като гръцки, което е забранено. Например, млякото, е, внесено чрез, от Албания, се нарича гръцко мляко. Месо от Скопие гръцко мляко, месо. Това е много важно за потребителите, за да се борят с измамата. Същевременно е важно да се защитим от е, прекомерно облагане, от различни мита. Е, така че, ето, знаем за скандалата с глифозат. Трябват ни решителни мерки от страна на Европейския съюз. Благодаря много. Е Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги беше възприят, бе, бе започната гражданска инициатива срещу глифосата и Монте Санто. Тук там бе разкрито как се извършват изследвания и се публикуват изследвания по поръчка изследвания, които по принцип би трябвало да бъдат е, е, основа на процеса на взимане на решение. Изследванията трябва да бъдат е, независими. Сега трябва да кажа, че текста е все пак крачка напред към прозрачността ЕФСА ще трябва да публикува е, научните изследвания, както и заявленията на производителите. Ще може да се вземат мерки срещу производителите, ако поведението им не е прозрачно. Е, това ще е крачка напред към възвръщане на доверието. Ще подкрепа текста. Благодаря ви. Господин Катайнен. Искам да благодаря за този изключително жив и полезен дебат. В заключение искам само да подчертая още веднъж, че временното споразумение, постигнато от законодателите, ще подсили и легитимизира важната роля на ЕФСА. И това е от съществено значение, защото Хората в Европейския съюз искат да могат да вярват на неговите органи. ЕФСА винаги ще прилага принципа на предпазливост. Това е важно. Гражданите трябва да го знаят. Защото ако няма доверие в различните институции и органи в Европейския съюз, ние можем да заложим на търк така да се каже, всичко, което правим. Разпоредбите ще доведат до по-голяма прозрачност, до повече доверие. Благодаря ви за решителността, благодаря ви за положените усилия. Бих искал да отговоря на част от коментарите, свързани с продуктите, продавани на нашите пазари. Всички продукти, продавани на вътрешния пазар, трябва да да отговарят на критериите на ЕФСА, независимо от къде идват. Това е нещо много важно и за потребителите. Европейския съюз предоставя възможно най-безопасния пазар. Нашите правила, разпоредби, регламенти се прилагат и за продукти, които идват извън Европа. Благодаря още веднъж за усилията и за ангажираността. Благодаря, господин заместник председател. Сега бих искала да дам думата на нашия докладчик за две минути, госпожа Пилар Аюзо. Поздравление още веднъж. Благодаря, госпожо председател. Искам само да благодаря на всички от тези, които взеха думата, на докладчиците в Сянка, на господин Катайнен и също така да благодаря на, на службите на комисията, на румънското председателство и на, както и на колегите госпожа Сомер, която започна този доклад като докладчик. Благодарение на всичките техни усилия водихме преговори и стигнахме наистина до един разум, до едно разумно споразумение. Много работихме през последните месеци. В... Наистина постигнахме резултат в рекордно време и за това трябва да просто да благодариме на всички онези, които не спестиха усилията си и на които искам да благодаря публично. Благодаря. С това приключваме дебата. Ще гласуваме утре. Дами и господа, минаваме към следващия доклад сертификат за допълнителна закрила на лекарствени продукти. Луис де Грандес Пасквал е нашия докладчик. И искам да дам думата на господин Пасквал по 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин заместник председател на комисията, че сте тук. Дами и господа, когато започнахме да работим по този доклад, нещата изглеждаха абсолютно невъзможно. Просто като че ли имаше териториално и политическо блокиране. Обаче в хода на преговорите на 14 февруари успяхме да, постигнем съгласие. Комисията излезе с една много бърза, бързо предложение. Две седмици след това то беше прието от държавите членки и сега трябва да се произнесе парламента. Сертификата за допълнителна защита има, има, има, има за цел да да, да, да, да, да, да защити лекарствените средства, за да след патента, тъй като много време е необходимо за научни изследвания и за довеждане на иновацията до резултат при липсата на този сертификат предприятия не можеха да, да, продължа, да, да произвеждат съответните лекарствени препарати, дори когато ставаше дума за износ на, за трети страни. Докато трети страни, които не, не притежават такъв сертификат, можеха да го направят. По този, по този начин те имаха повече. Е, те бяха по-конкурентни, отколкото нашите предприятия. Но много, много е важно да се развие лекарствената промишленост в Европа и да, тази лекарствена индустрия да бъде е, базирана на на науката на, и на, на познанието. 35 милиарда а, се, произ... се е, инвестира всяка година. трябва да се даде много важна роля на е, производителите на генерични и е, био е, лекарствени средства. Сер, сер, сертифик, сертифи, сертификата е, подсъртен новият сертификат за допълнителна защита ще създаде равни условия между производителите от Европа и производителите от трети страни. И е, европейските предприятия ще могат да изнасят към е, трети страни, където подобен сертификат не съществува. Също, същевременно тези след изтичането на патента сертификата ще, ще, позволи, ще позволи да има защита. Потоп, но разбира, разбира се, това трябва да стане не в ущърп с новат, на новаторството и интелектуалната собственост. Затова трябва да има а, много ясна информация, която да бъде оповестена чрез нотификация от производителите. В регламента обаче има и предпазни мерки за запазване на поверителната информация. Смятаме, че този регламент ще бъде от голямо значение за всички предприятия, ще се създадат огромно количество работни места и ще се увеличи продукцията. Този доклад, дами и господа, хич не беше лесен. Трябваше наистина да направим един компромис от много различни и много противоположни мнения. Благодаря на, на всички тези, които работиха по доклада. Искам да благодаря на Мерседес и на всичките други мои сътрудница за постигнатия резултат. Давам думата на заместник-председателя господин Катайнен. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, Отменянето на този сертификат беше важен елемент от работата. Този регламент беше важен, защото той всъщност почива върху доклада на Лара Коми за стратегията на единния пазар. Изпращаме ясен сигнал към гражданите и бизнеса за конкурентоспособност е, в Европейския съюз, за силна защита на е, интелектуалната собственост и е, за лекарства на поносими цени за гражданите. Изпълнение на, за ангажменти ни пред гражданите е нещо, което обикновено търсим. Комисията е доволна от е, успешния ход и резултат от преговорите ви. Парламента по време на председателството на Румъния, на Румъния е свърши отлична работа. Госпожо, госпожо председател, това досие съвсем не беше лесно. Напротив, така че благодаря на всички, на докладчика е, господин Деграндес Паскал за неговата неуморна работа при трудни политически обстоятелства и доста, в доста кратки срокове. Е, докладчите за комисията за господин Уелкинен и Санчес, както и е, докладчиките Тевсянка, вие допринесахте за едно економически е, полезно и целесообразно отменяне на административна е, пречка. И това ще е, облегчи, ще се отрази положително на пазара на е, лекарства и генерици. 25 000 нови работни места ще бъдат създадени в Европейския е, съюз е, в е, едните години и ще, това ще утвърди позицията на Европейския съюз като централен фактор в производство на в фармацевтичната производство в света. Сега да кажа няколко думи за гласуването утре. Първо по запасяването. Много деликатен е, въпрос за парламента. Благодаря на, е, за това, че е, допуснахте да се включи в дневния ред това. В е, запасяването в рамките на 6 месеца наистина ще даде възможност да се гарантира доставката на лекарства след изтичане на този сертификат. след което ще се прецени дали разпоредбите за запасяване са достатъчно ефективни. Комисията ще види дали тези, е, този срок от 6 е, месеца е достатъчен да, за постигане на поставените цели. В е, дена на приемане всички три институции показаха, проявиха гъвкавост. Този документ ще влезе в сила на 1 юли 2022 година Тази дата ще гарантира и правна е, сигурност, и е, полезност. Няма да има ретроактивно действие. А е, също така, е, основните права на, на притежателите на такива сертификати няма да бъдат засегнати по време на срока на действие на ефективност на сертификата за допълнителна защита. Мисля, че това отговаря на законните очаквания на собствениците на права. После, този компромис е, е жизнеспособен, прозрачен. Прозре... Е, изключенията ще се правят при е, съответното спазване на пропорционалност като се спазват правилата за уведомление и е, разбира се новите норми за производство на, на медикаменти, които ще дадат сила е, в 19-та година. Също така ще бъде гарантирана търговската конфиденциална информация и ще се насърчава здравословна конкуренция и в Европейския съюз и извън защото в крайна сметка това означава приемливи цени за гражданите. В заключение, ще кажа, е, добър компромис сте постигнали. Той отразява добър баланс между становищата на различните политически групи и понякога конфликтните интереси на е, заинтересованите страни. И мисля, че с гласуването си парламента ще докаже това утре. Благодаря много, господин е, заместник председател. Сега има думата Тием Валькен от е, Комисията по околна среда за две минути. Благодаря, госпожо председател. Първо е, да е, доклад, да, да благодаря на докладчика и докладчите в Сянка за доброто сътрудничество. Наистина задача беше трудна и в ограничени срокове трябваше да бъде постигната. Какво постигнахме с този доклад? Е, доказахме е, и гарантираме пациентите, е, че пациентите в Европейския съюз ще имат по-добър достъп до сигурни и безопасни медикаменти мисля, че по възл... всъщност парламентът изпълни задачата си в това отношение генериците ще бъдат произвеждани в Европа. Също е, генерици, които не могат да се произвеждат сега в Европейския съюз, поради липса на правните основания за това. когато говорим за сигурността и безопасността на, и здравето на пациентите, знаем, че в последните години а, имаше пречки за производство на някои, някои такива медикаменти и мисля, че е важно те да, да, да бъдат е, допускани до пазара на Европейския съюз. Е, основният момент в този регламент беше е, процеса с проблема с запасяването и с складирането на лекарства. Тук им бяхме единодушни, но Европейската комисия, за съжаление, се опитва да прави всичко да усуети е, такова е, съхранение или складиране. И Европейската комисия, от Европейската комисия казаха, че е, най-голяма е, че това се практикува а, е, съвсем а, е, е, много а, и е много разпространено. И всъщност това е много полезно за пациентите. А, сега имаме, получихме разрешение за 6 месеца, 6 е, месеца срок, което е първата добра стъпка и при е, каузата за преразглеждане можем да постигнем повече. Надявам се, че това ще е, гарантира за всички пациенти по-безопасни и сигурни доставки на необходимите им медикаменти. Благодаря на сътрудниците с брата работа. Сега има думата господин Златовски, Златовски от ЕКРЕ. Благодаря. И аз бих искал да се присъединя към благодарностите отправени към докладчика. Този регламент е един от малкото примери за това, че европейското законодателство може да е благоприятно и за полските предприемачи. Много малко такива предложения разглеждахме по време на този мандат. Тук обаче положението е по-различно – успяхме да договорим един много добър текст, който отваря нови пазари и нови хоризонти за производителите на генерици и на биоподобни лекарства. Промяната, благодарение на този регламент, ще доведе до по-добра информация за пациентите, както и по-ефтини лекарствени продукти. Надявам се, че полските компании ще се възползват от новите възможности, тъй като те наистина са много. Могат да се създадат работни места и възможности за развиване. Нашата група ще подкрепи този текст утре. Благодаря госпожа Виринг за една минута и половина от името на Алде. Благодаря, господин председател госпожо председател. Малко продължавам да се съмнявам дали наистина това, този текст ще бъде наистина много удовлетворителен за пациентите. Аз съм знам, че аз съм била болна от рак и знам какво, какво а, как, какво означава а, сигурността на лекарствата. Знам, че един, сер, един сертификат не е нещо, което а, а, се получава лесно. Това е след а, години и години изследвания. Много скъпо струва създаването на нови медикаменти. Една молекула от 10 000 ще позволи да се произведе ново лекарство, но другите 9999 е, също трябва да бъдат е, развити. Затова трябва да бъдем страшно много, е, много внимателни, що се отнася до интелектуалната собственост и поверителността. Не можем да вземаме нещата на podobných léčiv se sídlem v EU v současné době nesmějí Производителите на биостимуланти или генерици сега е, по-настоящо не могат да изнасят продукция в трети страни. Е, това се отнася и на инвестициите. В комисията ЕНВИ ние се опитахме да балансираме между различните елементи на този проблем. Е, Големия проблем за нас в текста е датата, в която той ще влезе в сила. За нас е проблемна тя би трябвало този е, тек, тези тексти да, да е, получат, е, да влезат в сила в максимално бързо. Надяваме се, че разрешителните за генериците и други препарати ще бъдат подобрени. Благодаря, господин, госпожо председател. Това е последната ми реч в Европейския парламент и се радвам, че тя е по досие, в което е, Европейския парламент се опълчи на някои индустрии, за които печалбата е на първо място. Е, СДЗ не са економически обосновани. Те просто удължават е, действието на патенти, които така или иначе са твърде голяма продължителност. Предложението е стъпка в правилната посока. То ще даде възможност за продажба на различни пазари. Освен това, има и много положителни други аспекти. Освен това, ако се стигне до натрупване на запаси, би трябвало да поставим под въпрос текста и да предвидим допълнителни реформи. С Богом и благодаря за рибата. Господин Бушой е първи в процедурата спонтанно. Благодаря, скъпи колеги. Благодарение на този регламент ние позволяваме на европейските предприятия да произвеждат генерични или биоподобни препарати, които са за трети страни, за износ на трети страни или ще могат да бъдат включени в запасите. По този начин нашите производители ще могат да бъдат конкурентоспособни на пазари на трети страни, където подобни сертификати не, не съществуват, а същевременно ще, поз, ще позволи на пациентите да имат достъп до, е, до по-ефтини лекарства. Искам да благодаря на господин Паскуал де Гранде за огромните усилия. Сега давам думата на господин Мари. Благодаря, госпожо председател. Не трябва да, разбра, да забравяме, че основната тема, която обсъждаме, е, е, е, трябва да бъде защита на е, здравето на хората. И на второ място, разбира се, интереса на пациентите, защото става дума е, за достъп на пациентите до е, съответни е, медикаменти. Колкото до патентите или е, конкурентоспособността на е, фармацевтичните предприятия в е, Европейския съюз, трябва всичко това е, законово да, да се разпише в съответно законодателство. Има различни номера, които прилагат фармаци... производителите на фармацевтични продукти в Европейския съюз. Да си спомним за скандала Новартис, в е, Гърция е, този е, случай се опита да опитахме се да разкрием всички отговорни за това и да се наложат съответни санкции на конкретните компании. Господин комисар, в случая с запасяване и съхраняване на медикаменти е много важен той не трябва да се използва за износ на такива е, и е, за да се е, усети недостиг на тези продукти в Европейския съюз. Ако всичко това е факт, ще имаме конкурентна способност и в крайна сметка ще защитим здравето на пациентите. Благодаря много. Сега Господин Петърле, благодаря госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин заместник председател, искам да поздравя господин Де Грандес за положените усилия. Приветствам и изменението, свързано с допълнението към СДЗ сертификат за допълнителна закрила. Сега ще има равнопоставеност за европейските производители на генерици и биоподобни лекарства. Имам предвид равнопоставеност прямо производителите от трети страни. Ще имаме възможност да изнасяме в трети страни и освен това ще е по-лесно да може да се навлиза на европейските пазари в първия ден след като изтече действието на СДЗ. През последните години разходите станаха много големи. Трябва да може лекарствата да навлизат на пазара по-бързо, тъй като по този начин пациентите ще са облагодетелствани и освен това лекарствата ще станат по-ефтини. По този начин ще докажем, че ЕСА се грижи за пациентите. Благодаря. За да приключим дебата, ще дам думата на заместник председателя на комисията, господин Катайна. Съвсем накратко искам да ви благодаря за е, хубавата дискусия. И отново искам да поздравя докладчика за добре свършат работа. Политически деликатно досие беше, но решението всъщност е пример за прагматизъм. Едно прагматично решение е това, което означава, че производителите на е, генерици на биоподобни е, лекарства е, са равнопоставени, съответно защитата на данните ще се отнася до всички, ще обхване всички новатори. Това е един добър компромис. Казваме ясно на, на всички, че този континент е за новаторството, за иновациите, ще защитим изобретателите и същевременно се грижим за пациентите, потребителите. Решението е добро и за тях, пък и за производителите и за новаторството като цяло. Благодаря. Благодаря ви за вашето участие. А сега искам да дам думата на докладчика, с който ще закрие дискусията за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин заместник председател на комисията, за това, че сте тук, за това, че подкрепихте доклада. Понякога се чувствах много, много, много сам, когато работех по този доклад, защото докладчиците в сянка бяха много взискателни, искаха наистина един много тънък баланс. Защото и тогава правихме малки крачки напред, малки споразумения, за да можем да вървим напред. И, но, в крайна, но, в крайна, но в крайна сметка това, което постигнахме е нещо сериозно, нещо абсолютно а, стриктно. А, е, производителите на генерични и биоподобни лекарства ще бъдат защитени благодарение на Европейският парламент и Европейския съюз. Но разбира се, може би това не е достатъчно, затова предвидихме да има преразглеждане на регламента, за, за да можем наистина да направим голям напредък. Това е края на нашия мандат. Аз няма да се върна повече, но съм доволен, че можах да постигна нещо до тук. Благодаря, господин Деграндес Паскуал. Приключваме с дебата. Ще гласуваме утре. Благодаря на комисар Катайнен лека нощ и благо... добре дошла отново на госпожа Юрова. Следващата точка от дневния ред е изявление на съвета и на комисията относно възможното екстрадиране на Джулиан Ас. Госп... Благодаря, госпожо председател, госпожо Юрова, уважаеми депутати. Благодаря за възможността да обсъдим евентуалното екстрадиране на Джулиан Асанж. Всички знаем, че подаващите сигнали за нарушение са много важни, когато става дума за обществения интерес. Те помагат на Нашите общества имат нужда от правна защита. Знам, че вчера обсъдихте директивата за лицата, които подават сигнали. Всички следим какво се случва напоследък с Джулиан Асанж. Той се укри в убежището, в посолството на Еквадор и Звънете в Лондон през 2012 година, за да не бъде изправен пред съда в Швеция по силата на обвинения в изнасилване, както и други обвинения. Той смята, че в крайна сметка ще го изпратят в САЩ и ще го съдят за това, че е публикувал публично хиляди документи с поверителен характер. Знаете, че през април този месец Еквадор оттегли закрилата си и господин Асанж беше арестуван от лондонската полиция. В последствие един съд го намери виновен по обвинение, че е нарушил условията на гаранцията си. Междувременно шведските власти вече бяха заявили, че той е оправдан, но разследването може да бъде подновено все пак. Искам да подчертая, че съвета не е обсъждал евентуалното екстрадиране на господин Асанш и няма позиция по въпроса. Всъщност екстрадициите са част от изключителните правомощия на държавите членки. Затова сега британското правосъдие и съответно министъра на правосъдието на вътрешните работи на Великобритания трябва да вземат съответното решение. Искам да кажа обаче, че съвета смята, че лицата подаващи сигнали за наредности трябва да бъдат защитени по добава. Парламента и съвета положиха усилие да постигнат поразумение по директивата за тези лица преди края на мандата. Целта беше постигната и днес парламента гласува по текста, който беше договорен от със законодателите. Благодаря за вниманието. Благодаря за това изявление. И сега ще дам думата на госпожа Йорова. Тя ще се изкаже от името на комисията. Европейския парламент помоли комисията да излезе с изявление по възможното екстрадиране на Жулиан Асанш от е, е, Обединеното кралство. Екстрадиция между Обединеното кралство и САЩ е, се ръководи от двустранни договори и, послед, и съответното споразумение за екстрадиция между двете страни. То не дава, не, поз, не допуска екстрадиция освен в случаи, когато с изключение на случаи, когато има съмнение, че е възможно да се приложи смъртното наказание има сериозни рискове, че и има сериозни рискове, че основните права на, на заподозрение са е, засегнати. Швеция реши да издаде нова европейска заповед за арест 17-та е, година и, е, обвинен, и е, съда в Обединението кралство трябва да прецени дали тази заповед ще има превес над молбата за екстрадиране на САЩ. Тук трябва да се вземат предвид редица факти от съда. Като най-обща забележка трябва да кажа, че Европейската комисия няма правомощия да се намесва в съдебно производство е, в, е, в е, съд на държава членка. Ние наистина разчитаме на това, че британските съдилища са компетентни да вземат съответното решение. Благодаря ви. Първият, който ще се изкаже е господин Поспихал от НП. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да препотвърда казаното от госпожа комисар. Аз просто не разбирам защо трябваше да обсъждаме този проблем тук в Европейския парламент. Става дума за един частен случай и ще бъде взето решение съгласно международното право. Им от една страна Обединено кралство, от друга страна Съединените щати. И двете страни са правови държави, така че можем да смятаме, че съдебното производство ще бъде справедливо а, и правото ще възтържествува. Ние като политици можем да си мислиме и да имаме мнение за господин Асанж, а, да добро или лошо, но в никакъв а, случай не трябва да се намесваме. Но от друга страна, аз не, не смятам, че някои е, възгледи трябва да бъдат над националната сигурност, но това е съвсем друг въпрос. Така че, е, доколкото разбирам, Европейската комисия няма никаква, никакви правомощия за намеса в съдебни производства в държава членка. Тогава нека да оставим Обединеното кралство и е, съдебната му система да реши дали има възможност и пов... дали има задължение за екстрадиция и дали въобще става дума за престъпление, госпожа Гомеш. Екстрадицията на Джулиан Асанж в САЩ не трябва да се случва. Това е единствения начин да покажем, че Европа наистина защитава онези, които се борят за прозрачност и за истината. Администрацията на Тръмп използва медиите за свои собствени цели. Мисля, че никога няма да имаме справедлив процес за Асанж. Те ще използват случая, за да подкопаят свободата на словото. Human Rights Watch и Американската асоциация за граждански свободи вече споменаха за рисковете. Асанж може на практика да е изправен пред угрозата от смъртно наказание. Знаете какво стана с Манинг? Той беше изтезаван в затвора. Той разкри за информация за случилото се в Афганистан и Ирак. Американската администрация проявява лицемерие, същото въжи и за нейните съюзници в Европа. Един министър мен ме обвини, че а, съм измамила, защото съм направила списък на полетите, използвани от ЦРУ е с цел а, изтезание, а, с, в които е имало и а, сътрудничество от страна на Португалия. Знаете, че в Швеция обвиненията бяха оттеглени в миналото. Мисля, че сега, след подновяването на разследването, трябва да се осланяме на независимостта на шведските съдилища. Същото въжи и за съдилищата в Великобритания. Да се надяваме, че те ще са обективни, но не можем да позволим Асанж да бъде екстрадиран в САЩ. Естествено, той наруши част от правилата, на които трябваше да се подчинява. Има обаче много хора, дори в САЩ, които са готови да се борят за неговите права. Европа трябва да гарантира, че за Асанж ще има справедливост. И ние трябва да се погрижим чрез директивата, която приехме днес за защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения. Основните права на подобни хора трябва да бъдат защитени. Всеки, който разкрива престъпления и порочни действия на правителства, трябва да бъде защитен. Асанж трябва да бъде защитен. Благодаря. Приемате ли синя карта от страна на господин Поспишел? Заповядайте, господин Поспишел paní kolegyně já jsem se zájmem vyslechl vaše vystoupení a jako bývalý ministr. госпожо председател бил съм министър на правосъдието и се питам как може парламента, една политическа организация, да се е, намесва в конкретен е, дело, конкретен случай, е, молба за е, екстрадиция? Това е нещо, което е, засяга само правосъдието и то правосъдните органи на две държави членки. Знаем, че европейските държави нямат право да екстрадират лица в държави, в които има смъртно наказание. В САЩ има такова. Ако САЩ. А, ако Асанж бъде екстрадиран в САЩ, той може да бъде под заплахата от смъртно наказание и това е достатъчно основание, защото той не трябва да бъде екстрадиран от съд, независимо дали той се намира в Великобритания, Швеция или във вашата страна. Сега господин Урбан Креспо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, що... Арестуването на Асанж е много тежък и труден момент за свободата на е, словото и на, за свободата въобще, защото чрез Викеликс бяха разкрити е, престъпни действия по време на война и същ, същ, същ, същевременно Знаеме как, какви са заплахите, ако Естанж бъде екстрадиран в а, Съединените щати. Също времено днеска приехме една директива за защита на подаващите сигнали. Сигна... а, а, Асанжа а, е изправен пред заплаха. Онези, които се изправят срещу корупцията, срещу са заплашени с много. Така че ние какво ще направим? Ще потъп, ще потъпкаме собствената си демокрация и ще потъпчеме свободата на словото. Не можем да позволим това, госпожа Ева Жули. възможното екстрадиране на Жулиен Асанж, създател на Ликиликс към Съединените щати, ще бъде не само а, удар по съдбата на един човек, но и за бъдещето на демокрацията. Трябва да защитиме с всички сили прозрачността и информираността, защото точно това направи Асанж. Той а, изложи информация и а, а, раз, разгласи военните престъпления на американските власти. Така че а, ни, негови, неговата, неговата смелост е днес на, на, на на везните. Ако днес екстрадираме Асанж, утре ще екстрадираме всички тези, които публикуват е, информация, която е свързана с престъпления. Франция трябва да даде е, убежище на Асанжа и да, се, да защити цветовете на прозрачността. Господин Вилиан Датмут. Благодаря. Нека да започнем с едно допускане. Не е добра идея политиците да се опитват да се намесват в съдебен процес. Всъщност това е една много лоша идея. Знаете, че има разделение между политика и правосъдие и то е централно за западните демокрации. Господин Асанш беше осъден от съд, защото е нарушил правилата, свързани с неговата гаранция. Има съвсем различни обвинения, повдигнати в САЩ относно публикуването на документи с поверителен характер. Изслушването в тази връзка ще бъде направено пред английски съдия. Това, което каза съвета е погрешно. Министъра на вътрешните работи не взима решение. Много хора, включително и аз самия, не са доволни от решения на съдии в Великобритания, но нито един сериозен човек няма да постави под въпрос професионализма и обективността на английското правосъдие. Въпреки всичко обаче госпожа Гомеш и други колеги искат да окажат политическа намеса в действията на, на британското правосъдие. Това е последното ми изказане в парламента. Искам да кажа, че смесването на политика и правосъдие е в разрез не само с западните интереси, но и с интересите на всички демократични институции. Ние като политици трябва да не се намесваме по никакъв начин в това дело, този казус с чисто съдебен характер. Защо господин Асанж се счита, че е нарушил правилата на своята гаранция? Защото има европейска заповед за арест, повдигната от шведски прокурор, не от британски съдия. Когато има европейска заповед за арест, е, няма защита срещу екстрадиция и това е тревожно. В парламента много се говори за човешки права. Всъщност АЛДЕ, социалистите, британските либерални демократи, всички немислещи поддръжници на европейската супердържава, всички те са големи привърженици на европейската заповед за арест. Те са отдадени на тази заповед и на гражданските свободи, само че тук има нещо гнило. Както има нещо гнило и в подкрепата ви за Асанж. Вашата отдаденост, общо взето, ще се сблъска с една голяма стена при Кале. Вие правите всичко това в името на все по-голямата интеграция. Моля всички да премислят. Господин Кололо. Пилатус, today. We are in favor... Е, да, сега е, ние е, чуваме наистина Пилат Понтийски. Ние сме като Пилат Понтийски днес. Съвета и комисията казаха е, това, но в крайна сметка ние сме политически орган и имаме право на политическо мнение е, по дадени факти. Каквото и да се случи, трябва да. Ако е, един журна, европейски журналист напише нещо за Иран, всъщност тогава